лишен от е, своя депутатски имунитет е, съгласно решение на компетентните италиански власти. Освен това, трябва да ви информирам, че има внесени предложения по нормативен акт е, на второ четене. Съответната информация ще намерите на веб-страницата за директните излъчвания на заседания на парламента, като там ще намерите и указания за това, какви могат да бъдат исканията за промени и в какви срокове и по каква процедура можете да ги направите. И така, това бяха съобщенията, госпожи и господа. Аз сега трябва да ви информирам относно дневния ред на председателски съвет на 10 септември 2009 е, съгласно член 137 от правилника на парламента този правилник е прият, той, този дневен ред е прият, той ви е раздаден, вие сте информирани за него. През изминалата седмица ние е, изслушахме представенето на е, част от комисарите и във връзка с тези изслушвания ще гласуваме продължението на техния мандат. Утре в моето встъпително слово пред Европейския парламент аз ще ви запозная с основните насоки в моята дейност през е, предстоящия мандат. Ще ви запозная и с моята програма. Аз... Днес е, ние ще е, се запознаем с номинациите за е, комисари. Е, през настоящата седмица ще е, говорим и за срещата на върха в Питсбург, ще говорим за бюджета на Европейския съюз, ще изслушаме становище на комисията на съвета по много важни въпроси. Така че предстои ни една много важна и напрегната седмица. Но Госпожи и господа, нека да се спра на някои от